Chers collègues, je vous demande de prendre place puisque nous. Уважаеми колеги, моля заемете местата си. Трябва да, трябваше да започнем заседанието преди 10 минути. Точка 11 на дневния ред и проект установище на госпожа Мак... Макантайр ще бъде разгледана след точка 22 утре, точка 18 и проекто становището на господин Холвейт ще се разгледа утре сутринта. Не, на 9 декември поправя се председателката. Ще обсъдим становището, но няма да го гласуваме. Някакви коментари по дневния ред? Не. В такъв случай приемаме дневния ред в настоящия му вид. Съобщение на председателя. Имам 6. Първо. Работната среща във връзка с добри условия на труд работна среща, която ще се проведе на 2 декември. Приканвам ви да участвате на тази работна среща. Извинявам се на преводачите за това, че преминавам от един език на друг. Знам, че те мразят това, но тъй като документа ми е на английски, понякога ми е по-лесно да правя така. Второ място. да... 9 януари 2013 година ще имаме извънредно заседание на нашата група, както едно извънредно в Страсбург на 9 януари сутринта. Трето. Европейската парламентарна седмица през 2014 година. Знаете, че в рамките на тази седмица се срещат представители на националните парламенти и на Европейския парламент. Обсъждат се въпроси за член 13 от не, извинява се председателката. Обсъжда се европейския семестър, както и конференцията, предвидена по смисъл на член 13 за условията в економическия паричен съюз. Тази Следващата година от 20 до 22 2 януари ще се проведе тази седмица. Ще се обсъди и ще се обсъди отношенията с гръцкия парламент по смисъла на член 13 на същата тази конвенция. Нашата парламентарна комисия ще организира интерпарламентарно заседание с други комисии по две теми – социалното измерение на економическия паричен съюз и социалното измерение на, европейско, на годишното проучване на растежа. Ще се включат пенсиите и използването на средствата от Европейския социален фонд. Тези две теми ще бъдат групирани под общ надслов в рамките на годишното проучване на растежа. Тези теми бяха изработени в съгласие с координаторите. На това интерпарламентарно заседание ще се проведе на 22 януари. Моля, каня ви да участвате. Четвърто. На заседанието на координаторите с координаторите решихме да публикуваме документ във връзка с партньорството с социалните партньори. Решихме да публикуваме през комунике от заседанието с комисаря. Имаше обаче три политически групи, които не искаха да се публикува това прес-комунике, което противоречи на решението, което беше взето на заседанието на координаторите. Затова ви предлагам до тази вечер да се внесат изменения и да се внесат предложения. Не просто да се казва не на публикуването на прескомуникето да се направи конкретно предложение, искам. След което аз ще обобщя направените предложения и предложения за изменения. Е, ще представя това обобщение на заседанието на координаторите утре. Пето. Не е имало неизползван превод. А, да, да. Имало е. Превод между френски и немски на доклада на господин Хауит на заседанието на докладчиците в Сянка. Господин Болан е отсъствал. И затова не е бил използван превод. je note que plusieurs de ces observations euh, concernent le groupe ppe qui на следващо място ЕНП има един представител. Едва един представител, но се надявам, че информацията ще бъде предадена подобаващо. На следващо място излъчваме се в интернет. Протокол от заседанието е на разположение на интернет сайта, така че приканвам всички ви да се запознаете с него. Това бяха съобщенията на председателя. Сега по точка трета ви предлагам да чуем докладчика Ричард Хауит. Ще разгледаме измененията и компромисните изменения, 4 на брой, по проекто становището за Комисията по правни въпроси, оповестяване на нефинансова информация, информация за многообразието от страна на някои големи дружества и групи. Господин докладчик, заповядайте. Thank you very much indeed, Благодаря ви, госпожо председател. Бих искал да напомня на всички, че това е изключително важна тема, лансирана от комисаря Барние. Тя получи широка подкрепа, включително и от бизнес общността където е, са в залог много е, финансови интереси. Е, това са около 5000 предприятия, е, 6000 компании, които а, участват и се интересуват от устойчивото развитие. Тоест бизнеса се опитва да се насочи към по-устойчиво развитие. Всички те подкрепят законодателния акт, предложен от комисаря Барние, който е комисар на централно-десните, а не на централно-левите. В рамките на тази комисия на три пъти са били изготвени доклади, в които сме приканвали за подобен законодателен акт. И всеки път, включително и миналия път, когато имахме такива доклади, се стигаше до компромисни изменения между социалистите и демократите и АОД. Надявам се, че и този път това ще бъде така. Считам, че е, се нуждаем от интегрирани доклади, а не да изготвяме някакви нови, които само да увеличават тежеста. Трябва да се включат социалното измерение и човешките права в окончателния доклад. Това е изключително важна част от предложението и трябва да засилим именно тези два момента. Дали комисаря може да изготвя насоки или пък трябва да бъде малко по-изрични и категорични във връзка с изпълнението. Това са въпроси, които трябва да бъдат разрешени и аз удоволствие ще чуя коментарите на колегите. Този след ще обсъждаме и компромисните изменения. На две заседания миналата седмица се опитах да стигна до компромисни предложения. Мисля, че успяхме. Не мога да говоря от името на господин Болан. Той е докладчик в сянка на НП и а, той не можа да участва в а, срещата. Аз обаче а, успях да отбележа голям напредък и наистина положих всички усилия, като а, работех с асистента на господин Болан по компромисните предложения. Трябва да се придържаме колкото се може, да се придържаме към това, което предлага господин Барние, да не се опитваме да наклоним везната на едната или на другата страна. Очаквах НП да възприемат някои от ключовите аспекти и се опитвах да тръгна в тяхна посока. Например, предложението за добавяне на Where Relevant на господин Тобака или пък включването на, гос... на изменението предложено от Асая във връзка с социалното инвестиране. Мисля, че има погрешно разбиране относно това, което се случва. Бизнеса ни моли да възприемем този подход. Той ни моли за това, защото ако кажем да се преведе в съответствие с всичко, означава, че не винаги ще имаме съответствие. За това нашата комисия не трябва да води до залечаването на този термин. Не трябва а, да се смекчава законодателството за бизнеса. То трябва да бъде малко по-строго. В датското право се използва този подход и там той пожена успех, защото много от предприятията приведоха в съответствие дейността си. Това е част от отчетността. И бих искал да помоля колегите да подкрепят консенсуса и да подкрепят директивата. Има изменения, които а, ни придърпват по-скоро към доброволческото начало, което не би трябвало да приемаме. Не се нуждаем от този стар подход във връзка с доброволческото начало, така че нека да не го включваме в текста. Следващия ключов въпрос, третия, е във връзка с обхвата, а именно колко голямо трябва да е дадено предприятие или колко голям трябва да е оборота му, за да се изпълни изискването. Господин Барние удвои изискването а, в сравнение с настоящите правила. Това се вижда и в оценката на въздействието на комисията. В нашата комисия ние бихме искали да се вдигне прага което означава, че по-малко предприятия ще попадат в обхвата на законодателството. Други пък предлагат да се снижи прага, за да се включат повече предприятия. Това е ключов момент в предложението на комисията и ми се струва, че нашата парламентарна комисия трябва да го подкрепи. Нашата парламентарна комисия, както и тази по правни въпроси. Имам доста изменения, 36 от господин Тобака а, и страшно много от господин Кройцман, а, които ще паднат. Нетният оборот трябва да се замени с годишния оборот. Това е едно от предложенията за изменения, които аз не подкрепям. Както казах и на колегите си от групата на социалистите и демократите, ако кажем доклад за данъчното облагане за всички държави, за всяка една държава по-отделно, то тогава ще променим изцяло подхода. Ще се стигне до по-голяма прозрачност. Аз лично мога да приема всичко, мога да приема и срока от 10-те години, но се питам конструктивно ли е да включваме докладване за всяка една държава в тази директива. Ако това е така, то тогава ще трябва да подкрепим всички тази идея. Но ми се струва, че тази тема не трябва трябва да се разгледа по-отделно отделно тази директива. Сега нека да се насочим към директивата, която ни отне толкова много време. Много от измененията, които получих, имат за цел да се заличи даден текст или е, цял пасаж от предложението. Аз е, проведох и дискусии с докладчиците в Сянка. Немското правителство в съвета е заявило, че е готово да подкрепи господин Барне Бизнес Europe в дискусия с господин Балтазари стигна до същото заключение. Затова за мен би било странно в нашата комисия да имаме по-отрицателно отношение към предложението, отколкото немското правителство. Предложението ми към ЕНП е следното. Аз ще подкрепя компромис между социалисти, демократи и ЕНП, ще подкрепя измененията, които да изключат малките и средни предприятия. В това отношение няма проблем. По 19.27 съм съгласен. Там се предлага да се заличи много от текста. 41-42 ще останат, както измененията по обхвата ще паднат. Само за протокола да кажа, че подкрепям изменете на господин Болон, включително и това за социалното инвестиране 26. Срещнах се с господин Тобака. Имахме доста полезен разговор. Той предлага да се включи Where Relevant в изменение 23 и 46. Надявам се, че той и неговата група ще разберат, че ако имаме компромисни изменения, то тогава изменения 20, 36, 47, 76, 78 ще паднат, както изменение 79. Приканвам колегата да помисли дали може да заличи изискванията за разнообразието, изменение 23-то и по същите причини да оттегли 58, 59, 71, 84, 85. Ако се заличи това, което той предлага, това означава, че а, трябва да се приведе в съответствие а не това е основното изискване. Така че нека да помислим внимателно. Изменение 77 на господин Тобака, където иска, колегата иска да се заличи докладването в рамките на международната рамка. Струва ми се, че това е разумно, но така или иначе то вече се прилага. И накрая Корпоративната отговорност и хората, които казват, че основният проблем е във връзка с основните седалища на тези корпоративни компании, които са в държава членка на Европейския съюз. Почти винаги имаме проблеми с доставката и ако изключим веригата на доставките от директивата, то по мое мнение това няма да бъде широко прието. От друга страна знаем, че има опасения, че ако дадена компания е на 100% отговорна за всяко действие, за всяка доставка по веригата, то това е неприемливо. Основният принцип в Европа е свързан и с правата на човека. От компаниите се изисква да направят оценка, да видят какво е въздействието, което оказват. Това се нарича мярката за необходимото старание, due diligence. Това са основни насоки, които трябва да се спазват от международни организации и предприятия. Мисля, че този подход трябва да бъде включен и в текста и съм направил конкретно предложение. Но колегите от АОД все още не са убедени, че трябва да поступим по този начин. И те ми казаха в качеството ми на докладчик, че са готови да приемат компромисните изменения, ако гласуваме по-отделно това предложение за текст. А, те се обърнаха към мен като докладчик и въпреки че аз не съм съгласен, ме помолиха да ви попитам вас. Надявам се, че времето, с което разполагаме до 9 декември, ще ни е полезно, за да помислим върху това предложение. Господин Болон от НП приема това предложение на АОДЕ. Извинявам се, че говорих толкова дълго, госпожо председател, но се опитваме да постигнем компромис по изключително важно предложение – и се надявам, че днешното ни заседание ще ни позволи да направим една конструктивна стъпка напред. Благодаря. Благодаря, господин докладчик. За съжаление обаче много от тези, които споменахте, отсъстват. Но може би присъстващите ще помогнат и отсъстващите да а, тръгнат по пътя, който вие начертавате. Сега първо Филип Дебакер и Джин Ламберне. Филип Дебакер и Евлин Райнер имат думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за свършената работа, както и за чудесното обсъждане миналата седмица от Страсбърг. Наистина напреднахме много по темите, които той засегна и сега в увода си. Наистина става дума за един сложен въпрос, в Влагат се много емоции в а, тази тема. Много е трудно да се постигнат компромиси по някои от а, проблемите. Ните отиват малко прекалено наляво, друго прекалено надясно. Така че трудно е да се намери едно приемливо за всеки решението. Сега, ви споменахте правилно, съвсем правилно казахте, че тези предприятията трябва да се съобразяват с изискванията или ако не го правят, то трябва да обясняват защо. Така че трябва да има наистина обвързващи е, изисквания, така че моята група е готова да приеме това. Сега някои, няко от либералите биха искали обхвата да бъде малко по-тесен, други искат да бъде по-широк, което е неприемливо според мене. Струва ми се, че трябва да видим, като определяме е, обхвата, да видим кои компании, кои фирми вече е, изпълняват е, подобни изисквания и това вече ще може да послужи за основа на компромиси. И накрая по компромис С. тук е, а, имаме спомен, споменати уврежданията или процент а, по етнически признак. Аз а, смятам, че и просто трябва, трябва, трябва да знаем как една фирма а, действа, разбира се, и какви са, какви, какви са мерките, които предприема за хората с увреждания и хората, които е, имат е, етнически характеристики, но от друга страна, когато фирмите наемат, те не могат да се да питат хората какви увреждания са имали или какъв е техния е, етнически статус. Така че просто да трябва да просто да, да, да предвидиме някои мерки, да видим по какъв начин те ще могат да докладват без да трябва за това да задават конкретни въпроси на хората, които наймат. Така че това е едно малко технически проблем. Сега, колкото до, до, до веригата на доставки и стойностната верига. Така както гледаме нещата в в момента като че ли разглеждаме цялостната е, ценностна е, верига. И как колкото до информационната проверката, due diligence, нещата не могат да бъдат точно сега. Не може, не може, се, не може да се смята, че е, една, едно предприятие, което произвежда моливи, да речеме, не може да, да, да, да отговаря и да прави проверки на първоначалния подизпълнител. изпълнител. Така че не, не смятам, че това е решение. И мисля, че наистина този проблем е трудно за решение. Аз повдигнах въпроса и по време на заседанието на докладчиците в Сянка, така че може би докладчика трябва да направи едно малко усилие, да вървиме в една и съща посока и аз наистина приканвам колегите да бъдат малко по-стъпчиви до това но наистина постигнахме известен напредък. Имаме, разбира се, още някои противоречия, несъгласия, спорове, които бяха повдигнати и от докладчика, включително относно корпоративната отговорност, но съм сигурна, че в близките седмици ще постигнем едно по-широко споразумение. Благодаря, казва председателката. Сега, обаче престанете с лошите е, навици. Ако продължавате така, въобще няма да можем да спазиме времето, което ни е отредено. тук става дума, с крайна сметка, за едно становище само. Така че е, председателя е онзи, който трябва да ви напомня. А сега ще дам думата на Евлин Регнер. А Чаба, може би, е, вие замествате докладчика на НП? Не, в такъв случай давам думата на Евлин Регнер, а след това на госпожа Асая. Благодаря. Ричард Хавард се справи много, доб... Хавит се справи много добре с доклада. От практическа гледна точка е важен този доклад от економическа гледна точка. Говорих с много представители на сектора. Те смятат, че той е много важен и смятат, че благодарение е, на неговите усилия ще се стигне до един добър и балансиран доклад. За мен е много важно да се намали броя на служителите в една компания, броя, който се изисква, за да има този тип отчет, защото някои хора въобще няма да разберат какво, пред, какво предлагаме. Някои хора се объркват от нашата дискусия. Например, за това, което се случи в Бангладеш. И за това какво казваме, когато една компания не поема своята, организа... своята отговорност колегата свърши чудесна работа, не само по това, но и по цялото законодателство и се вижда, че социалистите и демократите се движат в правилната посока. Това е което ние трябва да направим. Трябва да поемем повече отговорност и да накараме и нашите предприятия да направят това. Така че съм внесла изменения в тази насока. Важното е да имаме една разумна цифра по отношение на броя на служителите. Може би да направим еквивалент към заетост на пълнен щат. Също време трябва да имаме разделение на компаниите, които имат а, отговорна политика и такива, които нямат. Със сигурност предложението е много добро, но трябва да има и вариант, в който всички неща се завършат. Аз също искам да благодаря на господин Хауит за неговата добра работа. Има няколко неща, по които искам да говоря, защото групата на НП, както и отделните членове не сме против принципа на прозрачност. Напротив, ние сме съгласни с принципа на прозрачност и ни се струва, че един такъв нефинансов доклад е израз на добра воля на от страна на предприятието. Такъв е източника на нашите продукти, така се правят те. Тук си говорим за добрата воля на предприятията. Когато обаче изискваме нефинансова информация, от предприятията, тогава това е нещо, което трябва да може да бъде потвърдено. Имам предвид, че ако искаме тези предприятия да ни кажат в, си, в годишния си отчет как а, спазват, например, човешките права, как се борят с корупцията, други въпроси свързани с а, правата на работника, по какъв начин могат те да потвърдят информацията в годишния доклад? Как могат да са сигурни, че ако казват, добре, ето тези предприятия в момента спазват човешките права при своето производство, то тогава ние трябва да знаем какви са критериите за това, защото в много страни имаме такъв тип одитно законодателство. Ако нещо влезе в годишния доклад, то трябва да може да подлежи на одит. И мисля, че трябва да постигнем някакъв компромис в формулировките, да кажем, че когато това е възможно, това трябва да бъде изведено извън обхвата на одита, защото не можем да изискваме одит за неща, които не подлежат на одит. Сигурен съм, че аудиторските компании ще са неохотни в това да направят доклад, единственото, което те могат да кажат е да, надяваме се, че дадената фирма например, спазва човешките права, но ако те не могат да потвърдят дали това е така, ситуацията би била доста странна. И тук идва и другия ми въпрос, който е много съвързан с това. Когато искаме да има описание на основните рискове, в областта на одита не се работи с догадки. Или си сигурен за нещо, или не го споменаваш, ако не си сигурен. Така че ми се струва, че само тези информации по същество, които му подлежат на оди, трябва да влезнат в годишния доклад. Сигурен съм, че може да се намери формулировка, която ще заобиколи по някакъв начин този проблем, но в а, северните страни това е проблем. Ние имаме много сериозни искания по отношение на одита и това, което трябва да се потвърди от одита в съответствие с съдържанието на годишния доклад. По отношение на МПС-тата, МСП-тата, извинете, малките и средни предприятия, тази цифра идва от страна на комисията, има и проучване, което да подкрепи тяхното цифра. 500 човека не са малко служители, но когато става въпрос за 20 милиона и също така за 40 милиона в, като годишен оборот, то тогава се задаваме въпроса това води ли до допълнителна тежест върху малките и средни предприятия или не. Сигурна съм, че може да има някакви компромиси. Вие самите казахте в своите начални бележки, че няма да има допълнителна тежест за малките и средни предприятия, защото аз съм сигурна, че малките и средни предприятия с удоволствие биха споделили добрите новини за това какво се случва в тяхната верига на производство и ако има начин по който да покажат добра воля, биха го направили. Та това са моите притеснения, надявам се, че ще ги вземете предвид. Благодаря. Комисията иска да вземе думата? Да им давам ви думата, но много ви моля, бъдете кратък. Благодаря, госпожо председател. Наистина ще бъда кратък. Искам да напомня няколко неща. Първо, искам да кажа, че оценявам дълбоко усилията на вашата комисия по отношение на този доклад. И мисля, че ви отбелязвате напредък и то в правилната посока. В началото имаше различие на вижданията на гледните точки, но сега нещата се движат в правилната посока. Няколко технически коментара. Първо по отношение на обхвата. Нашето намерение беше да постигнем баланс и сме идентифицирали броя служители, които са свързани с това колко е важно тази информация да бъде отчетена. Въпросът беше дали в баланса и в а, оборота цифрите са достатъчно високи. И логиката е такава. Ако една компания няма 500 служителя, за нея няма изисквания за отчетност. Параметрите работят по такъв начин, първо трябва да се мине прага с бройката на заетите лица и след това трябва да се гледат другите неща, баланса и годишния оборот. Ако има под 500 служителя, то тогава не се задейства клаузата за изискване за отчитане. Този прак от 500 човека гарантира, че броя компании, с които ще работим, е около 18 000. Искам да напомня, А че ако работим с 250 човека прак, става за 42 000 компании. В момента около 20 000 компании се отчитат. Така че виждам колко е важен за вас въпроса с веригата за доставки. Това определено е важна част. Това не е част от предложението на комисията. Мисля, че ние не пряко говорихме за това, когато говорихме за изискването по отношение на спазване на човешките права, за опазване на околната среда и борба с корупцията. Това е от моя страна. Благодаря ви. Благодаря. Давам обратно думата на докладчика. Добре, ще бъда много кратък. Надявам се, че обяснението от комисията гарантира на колегите, че имаме двоен прак. Аз мисля, че вече малките и средни предприятия са изключени, но има едно изменение, в което се искате да бъдат изключени. Аз го приемам. Сега, що се отнася до въпросите, свързани с разнообразието? многообразието. Аз определено съм отворен за дискусия. Разбира се, поддържам нещата, които съм написал, но ми се струва, че по този въпрос можем да постигнем компромиси. Ясно го казвам пред вас. Според мен е напълно възможно компаниите да имат положителни политики, за насърчаване на заедостта сред хората с увреждания. Знам, че това е проблем за някои държави членки, има изключване на хората с увреждания, но за да постигнем един компромис, аз съм сигурен, че ще постигнем съгласие по този въпрос. Сега по отношение на веригата на доставки, веригата на добавената стойност, наистина съм много благодарен на колегите, които се изказаха. Наистина голямата общност от бизнес предприятията ни слуша. Мисля, че те ни подкрепят като цяло, така че наистина изпращаме сериозно послание към тях. И бих казала ето, излезте вие с формулировка по отношение на веригата на доставки, ако тя дойде от вас, а не от нас. От нас просто се иска ние да я подкрепим, така че ви прикамвам да го направите. Ауди наистина могат да се спрат на този вариант. Сега по отношение на разделното гласуване. Добре ще бъде отразено това, което ме помолихте, за да има разделно гласуване. Разбира се, има вариант, в който се увеличава приложното поле, повече компании се включват и включваме същите изисквания за финансови отчети и нефинансови отчети. Разбирате, че искам да постигна компромиси от двете страни има натиск. И сега към господин Сайер. Вие имате две изменения. Там, където говорите за интегрирания доклад, за мен това е проблем. Много от предприятията казват, че биха искали да има един единствен доклад, а не да има отделни доклади. И мисля, че на това комисията отговори. Те казаха, че това няма да бъде обект на пълен одит, но същевременно ще се гледа дали има съответствие между това, което е написано на хартия и реалността. Всички, всички големи компании имат а, отдели, които работят по въпросите на устойчивостта. Работи се по въпросите свързани с пазването на човешките права и ми се струва, че господин Барние излезе с един добър компромиса. Госпожо председател, ви бяхте много търпелива с нас. Благодаря ви за подкрепата. Благодаря, скъпи господин докладчик. Сега припомням, че първо ще гласуваме компромисите а, и след това а, измененията, които ще отпадат. Така че тези, които искат да гласуват а, компромисите трябва да, го, трябва да гласува, не трябва да гласува другия вид изменения. Кол... И искам също да ви припомня, че а, компромисите се гласуват такива, каквито са, не на части. Един компромис е компромис. Също временно, значи ще гласуваме втората част на 17 декември. Приключихме с този е, с тази точка. Сега давам думата на Юта. Штайнрук да ни представи компромисните е, изменения относно ефективните трудови инспекции като стратегия за подобряване на условията на труда в Европа. Имате думата, госпожа Докладчик. Благодаря, госпожо председател. Допреди малко бях абсолютно убедена, че докладът ще бъде добър и че ще бъде в името на предприятията, които спазват нормите и ще бъде в интерес и на служителите, които все още на места са жертви на а, някои а, незаконни и нередовни практики. Продължихме тази сутрин да обсъждаме с докладчиците в сянка. Опитвахме се да е, задоволиме повече или по-малко всеки, като всеки трябваше да направи крачка напред, друг крачка назад. Но в в крайна сметка целта не е обаче да предприемеме мерки, които да препятстват работата на големите предприятия. Напротив, тези, тези мерки трябва да улеснат по някакъв начин и работата на предприятията. Така че Нашата позиция обаче трябва да бъде ясна тук, в тази комисия. От ние трябва да, да отправиме много ясен сигнал към предприятията. Ние сме против всякакъв вид злоупотреба, против всякакъв вид незаконна мярка. Така че докладът е много важен. Е, сивата економика и е, не, не, недекларираните трудещите са все повече и повече в Европа. Не спазване на, на възнаграждението, не изплащане на социални осигуровки. Все повече и повече служители се сблъскват с тези проблеми и са в а, абсолютно едно а, не, полунезаконно а, положение. Много от тях работят, да речем, изпратени в чужбина или на, в други места, други пък са подизпълнители, така че понякога е много трудно да, а, да проконтролираме цялата верига, защото често има подизпълнители, има посредници. Така че Можехме много отдавна да предприемеме необходимите мерки спрямо предприятията и фирмите, които са и фиктивни, защото има и такива. Сега, първото, което трябва да направим е да включим е, социалните партньори. Те трябва да, да участват в всички е, етапи на работа. Това съществува в някои държави членки, където законодателството предвижда тяхното участие, но има и други страни, в които това не е предвидено от законодателството. Така че аз не виждам къде, къде, къде има проблем, свързан с партньорите, с социалните партньори. Защо някои се противопоставят на тяхното участие? Аз мисля, че бихме, бихме могли да а, да направим този доклад още по-силен, още по-голям лост, ако наблегнем на този е, проблем. Добре, ще се опитаме да, да, да и да поработиме до утре, защото ако в крайна сметка а, трябва да има смисъл. Това в крайна сметка в, е, в общи интерес, е в интерес на всички нас е да защитиме е, правата на служителите, защото в, все още в някои страни, в някои е, предприятия те са е, обект на незаконни действия. Така, благодаря, казва председателката. Няма желаящи да вземат думата. Не, господин Ори. Благодаря, госпожо председател. Докладчикът в Сянка е в, на мисия в чужбина. А, и аз трудно бих могъл да а, взема думата от негово име, така че нека ви представя моите становища по въпрос. Сега раз, разгледах а, подробно а, компромисните изменения и техният последен вариант, тяхната формулировка. Но нека да започнем от началото. Компромис F. Това е първия, който е тук и който според мен е който има проблем. Става дума за колективните права и колективните искове и колективните жалби. Знаете, че в различните държави и членки се води дебат на тази тема, че е, в различните държави членки е, уредба, нормативната уредба е различна. Е, понякога синдикатите, понякога работническите комитети представляват трудещите се, понякога трябва специално да, бъде, да им бъдат гласувани правомощия, за да представляват трудещите се. За това смятам, че ние не можем да включиме подобно изискване като задължително изискване, защото системите са много различни в различните държави членки, така че трябва да съществува известна гъвкавост и тук трябва да нюансираме текста. Това е първът. След това компромис Г. Става дума за едно а, послед, последващо записване, експост. Но тук, тук не, се, не се споменава а, никаква конкретна информация, каква информация трябва да бъде предоставена от работодателя на а, инспекторите по труда. Компромис и също има проблем. Тук става дума за намесата на представителите на трудещите се в е, трудови инспекторат. Не, аз мятам, че инспек, инспекциите по труда трябва да бъдат извън обсега или да няма никаква намеса нито от страна на работодателя, нито на трудещите си. Те трябва да бъдат извън всичко това. Така че да участват в е, работата на инспекторите по труда, независимо дали става дума за работодатели или за служители, тяхната намеса според мен е нещо, което ще доведе до пълно объркване. Защото в, в в крайна сметка ще се окаже, че някои ще бъдат и, е, съд, и съди и съдени едновременно, така че това не може. Е, так, за, за това е, не можем да очакваме и обективна оценка в последствие. Така че според мен това трябва да се отхвърли. След това проблемите свързани с минималното възнаграждение и а, еднакво възнаграждение за еднакъв вид труд. Сега, разбира се, под на тази тема има много разногласия, много различни мнения. Някои казват, че пазарните условия определят това и онова, но аз не считам обаче, че възнаграждението трябва да влиза в обсега на правомощията и на дейност на е, трудовите инспекции. За това си има законни норми, нормативни норми. Може би в, в трудовото право е, да има е, някакви разпоредби, но аз при всички случаи не смятам, че трудовото възнаграждение трябва да бъде тук в а, това а, изменение. К. Тук ми се струва, че също отиваме прекалено далеч и се прекалява с правомощията, които могат да бъдат предоставени на инспекторите на труда. Трува ми се, че тук трябва да намерим едно по-разумно решение, едно по-разумно предложение. Компромис Л. Тук се споменават а, неточните не, не, не, неточните неточното деклариране или не, неточните данни, които се предоставят, включително и относно дължината на работното време при е, шофьорите на тежки камиони и така нататък. А също, също така а, декларирането на самонаетите или така наречените фалшиви самонаети не, не, не смятам, че, че тук можем да включваме препоръки за инспекторите по труда, след като ние самите не можем дори да определиме е, какво точно представлява един самонет. Ние не можем да определим дефиницията на самонетите. Сега компромис Н. Тук също ми се струва, че правомощията са по-скоро от национален характер. А, има и про... тук има по-скоро субсидиарност и за това не смятам, че трябва да предписваме условия за приемане на иммигрантите. Това не е работа на инспекцията на труда. Компромис Н същото. И още един проблем от по-общ характер. Проблем, който споменах вече. Споменах, когато го обсъждахме а, директивата за командированите. Понякога една запетайка, една точка а, е, правищото е, категорията трафиканти, категорията е, незаконно пребиваващи са нещо като равностойно. Това са две съвсем различни категории хора, които трябва да бъдат ясно разграничавани. Така, сега, тук за какво става дума? Става дума, че командированите или мигриращите трудещи се не трябва да бъдат включвани в обхвата на, на този доклад. Там, там си има субсидиарни мерки, които са а, от компетенцията на държавите членки и компромис Z също. И там става дума за национални правомещия и за това не смятам, че можем да въведеме минимални стандарти в областта на трудовата инспекция в Европа. Конфамис е и, и. Струва ми се, че тук Говорим непрекъснато за социален дъмпинг и на практика отиваме е, много далеч. Значи, на, на, на практика всеки, който сменя държавата членка, отива да работи в друга е, държава членка, участва в един е, в социалния дъмпик. Аз мисля, че отиваме твърде далеч. Така че, смятам, че трябва да потърсиме едно е, решение, което да бъде приемливо за всичко. Смятам, че е, има е, проблем с субсидиарността, е, но вместо да навлизаме в полето на субсидиарността, можем да излеземе с един кодекс на добрите практики, разпространяване на тези добри практики и по този начин можем да решиме въпроса. Аз считам, че Европейския съюз е, не може да поема отговорности, за които е, не за които не са в а, е, сферата на неговата компетентност. Искам само да добавя някои групи се противопоставят, доколкото разбирам, на предложението за карта за социално осигуроване на мигриращите служители. Това би улеснило работата на инспекторите на труда. Аз не разбирам защо има хора, които не приемат подобно е, решение, предложение, след като в крайна сметка това е застъпено в директивата относно празнаването на професионалната квалификация. Така че това е мисля, че е крачка напред и разбирам, че и зелените виждат някакъв проблем. Това просто аз пък не, не мога да разбера. Защото в крайна сметка, след като, след като има широко, широк консенсус в комисията по вътрешния пазар, има и е, така консенсус в съвета за е, създаване на е, така наречената социал... карта за социално осигуряване. Просто не виждам къде е проблема. И второ, създаването на един елитен корпус, европейски елитен корпус, който би могъл да решава инсито проблема е, в различните отрасли на място. Това в никакъв случай не, не е, е, намеса в вътрешните работи, в субсидиарността. Не. Госпожо докладчик, имате дума. Ja, mir scheint die Diskussion an der einen oder anderen Stelle. Благодаря Мисля, че дискусията се извиси на идеологично ниво и забравихме действителността в Европа. Миграционните потоци, командироването на работници, условията на труд в държавите членки са основните въпроси. Има свобода на движението на работниците, те могат да упражняват труд навсякъде в Европейския съюз, като това само по себе си повдига и съответните проблеми. Законодателствата в държавите член, членки също са различни. В някои случаи има недостиг на работници, което облагодетелства миграционния поток. Както казах и преди малко, губим от от доходи милиарди евро в държавите членки. Много държави членки са в економическа, бюджетна и фискална криза. Вместо да се увеличават данъците върху предприятията и върху работниците, е редно да се борим с незаконното упражняване на труд. Хората, които работят в чужбина, обикновенно не са в изправност със собствената си държава. Понякога има злоупотреби, стига се дори до трафик на хора. Проучванията и заключенията от тях ни показват, че е редно да се вземат мерки. В случай на злоупотреба, има много случаи на злоупотреба, така че много от асоциациите, които се борят с трафика на хора, ще бъдат удовлетворени от доклада. Заедно с НП гласувахме в полза на колективните жалби, така че не виждам господин Ори, защо това е проблем за вас днес. Господин Ори каза, че има проблеми с синдикатите. По-голямата част от случаите на злоупотреба, поне тези, за които аз съм в течение, са били покрити от синдикатите. Всички ние трябва да защитаваме европейските граждани, всеки един европейски гражданин. И трябва да защитим европейските граждани от всички, които не спазват законодателството. Законодателството отрежда определена роля на синдикатите. Предвиждат се също така и трудови инспекции. В Германия, например, когато се извършва трудова инспекция, тя се прави с цел да се установи дали се спазват колективните трудови споразумения. Относно домашните помощници, почерпихме от Конвенцията на Международната организация по труда. Всъщност трябва да се допитам до МОД, за да видя дали това, което предлагам в доклада, отговаря на изискванията им. По въпроса за самонаетите лица, готова съм да работя с вас, за да изясним, що е то самонаето лице и в кои случаи можем да говорим за е, фиктивно самонаето лице. Трудовите инспектори заявиха, че е необходимо да се а, предостави допълнително обучение на всички инспектори. Това е още един въпрос, на който трябва да намерим решение. Ако е НП не подкрепи този доклад, съвсем искрено ви казвам, не, не бих могла да разбера вашето неодобрение. Много от параграфите бяха заличени. Сега вие казвате, че днешната действителност не е проблемна за вас. Ако считате, че не трябва да се подобри нищо, то тогава наистина не мога да разбера вашата позиция. Господин Ури, вече взехте думата. Докладчика каза окончателните си думи. Ако обещате да бъдете кратък, ще ви дам думата, но това е необичайно. Благодаря ви, госпожо председател. Действително ще бъда изключително кратък. Ще ви дам един пример, за да онагледя думите си. Господин Ури, не започвайте дискусията отново. Ако имате още доводи, може да ги представите на докладчика след заседанието, но няма да ви дам думата за тях. Гласуването на този доклад ще се проведе на 26 ноември, т.е. утре. Надявам се, че до утре ще се стигне и до други компромисни изменения. Преминаваме към точка 5. проекто доклад на господин Мартин Кастлер. Докладчик по становище на Комисията за правата на жените, жените мигранти без документи в Европейския съюз е темата на доклада. Пет компромисни изменения имаме. Ще дам думата на докладчика, който обаче разбирам не е тук. Qu'est-ce que je fais sans rapporteur? Какво да правя сега, като го няма докладчика? Bien. Alors, le PPE étant totalement absent de cette няма представители на ЕНП тук. Има двама или трима представители, но те не могат да представляват цялата група, така че нека да дадем време на ЕНП да повика тук докладчика. През това време ние ще преминем към точка 6. Ще чуем отново Юта Штайнрук, която ще ни представи измененията и компромисните изменения по становището, което изготвяме за водещата комисия ИМКО. Доклад по собствена инициатива връзка с интегрирания пазар за доставки на колетни пратки в услуга на развитието на електронната търговия в Европейския съюз. Да видим дали НП ще успее да реши проблема с липсващия докладчи по предишната точка. Нека да чуем сега а, Юта Штайнрук. Нека тя ни представи измененията. Благодаря ви, госпожо председател. Сготвихме 6 компромисни изменения. Надявам се, че ще стигнем и до обща позиция. Все още не сме изчистили всички подробности. Едното от компромисните изменения се отнася до спазването на времето на шофиране и времето на почивка на всички шофьори. Второто компромисно изменение се отнася до електронната търговия. Електронната търговия, която е важен фактор за растеж. Бихме могли да стигнем до съгласие с докладчиците в Сянка по въпроса за електронната търговия, ако обаче не оставаме на заден план условията на труд. Необходимо е винаги да се гарантират коректни условия на труд. Мерките за професионално обучение и за обучението през целия живот. Използването на GPS в контекста на увеличеното търсене. Това е следващото компромисно изменение. Необходимо е да се спазват колективните трудови споразумения във всички държави членки. Разглеждат се и незадоволителните условия на труд. като по никакъв начин не трябва да се стига до накърняване на изискванията на колективните трудови споразумения. Необходимо е също така да се предвижда равно възнаграждение за един и същи труд, принцип, който подкрепям изцяло. Струва ми се, че и в това отношение бихме могли да стигнем до компромис. Благодаря на всички докладчици в Сянка за отличната работа, отличната ни съвместна работа в рамките на толкова кратко време. Благодаря. Мерси. Благодаря ви. Няма докладчици в сянка в залата. Не мисля, че а, това, че аз смених а, последователността на точките от дневния ред има значение, защото така или иначе бяхме доста закъснели. Гласуваме текста утре. Господин Кастлер идвал насам. Ще го изчакаме още малко. Продължаваме с точка 7. Адам Коша, който ще ни представи компромисните изменения, измененията, които се отнасят до доклада по становище. Доклад изготвен за комисията Реги. 7 и 8 доклад на Европейската комисия за напредъка в рамките на политиката на сближаване на Европейския съюз и стратегически доклад за 2013 година относно изпълнението на програмата за периода 2007-2013 година. Господин докладчик, моля да ни представите трите компромисни изменения. Köszönöm a szót, elnök asszony! Kedves Господин председател, скъпи колеги, нека да ви представя компромисните изменения, но да направя и малка поправка. Става дума за четири компромисни изменения, три всъщност, плюс, плюс още едно изменение – тъй като от миналата седмица се проведе заседание присъствие на докладчиците в Сянка. То се проведе в много добър дух на сътрудничество и за това успяхме да постигнем на практика четири компромиса. Четири компромиса, които обединяват 20 изменения. Компромис А подкрепен от НП, АЛДЕ, Зелените, социалистите и демократите. Там са включени всички основни компоненти. Всяка отделна политическа група подкрепи и компромис Б след преформулиране на текста по същество, но сме обединени около съдържанието и на Б, и на С, а компромис Д е най-ново приятият компромис, който има за цел да обедини предложенията, свързани с изменение 14. Целта беше да не се посочват по именно някои държави членки, тъй като става дума за а, проблеми между страните от Северна Европа и страните от Северни от Южна Европа. Мисля, че тези четири компромиса в крайна сметка превърнаха текста в текст приемлив за всички. Крайна сметка, важното е, е заедостта да бъде в центъра на цялостния, на цялостния проект. Благодаря, благодаря господин Пападо, госпожа Пападопол. Благодаря, госпожо председател. Наистина ние приветстваме доклада и изведите на господин докладчика. Миналата седмица в Страсбург обясме да постигнем обща основа за повечето от предложените компромиси, например колко е важна гаранцията за младежите в рамките на Европейски социален фонд, борбата с напускането на училището, създаване и задържане на работните места, особено във времена на криза и особено за това, че трябва да се отдели специално внимание на семействата с един родител, големи семейства, семейства, в които се грижат за членове на семейство с увреждания, маргинализираните групи и а, изолираните групи. Като цяло имаме фокусиране върху специфични мерки за създаване на повече политики за растеж, устойчиви работни места. Живеем в времена на строга финансова дисциплина, които се виждат в много страни. Настояхме да се споменат имената на някои страни, защото наистина има един такъв разнобой между трите зони в Европа южни, северни и централноевропейски страни. Други Стран... Другите колеги бяха против и решихме да не стигаме до споделяне на имена, но просто да говорим за съществуващите разлики между Южна и Северна Европа. Освен това, говорихме за местното предприемачество, нови инструменти за борба с безработицата на местно ниво, също така и инвестиции в областта на предприемачеството. И накрая Говорихме за повече и по-добри работи, подобряване на участието на групите, които са по принцип в неизгодна позиция. Аз ще бъда малко по-щастлива, ако се спомене, че мерките за финансова дисциплина днес всъщност водят до много лоши последици по отношение на социалните въпроси и също така, че в някои страни, особено в тези от южната част на Европа, това е така. В този случай не можахме да включим такъв текст, но се надявам, че друг доклад ще можем да имаме такива силни формулировки. Благодаря. Някой друг иска ли да вземе думата? Очевидно не. Господин Коза, искате ли да кажете няколко думи за заключение? Не, Елизабет, преди това. Съвсем накратко. Тук имаме някои много сложни и трудни формулировки в компромисите. Като цяло обаче до компромис С все още не е важно, все още, извинявайте, не е ясно какво точно подкрепяме, защото нашите гледни точки не са били подкрити. Като цяло обаче сме за компромисите. В компромис С ние в групата трябва да решим дали можем да подкрепим и този компромис. Останалите компромиси бихме могли да ги подкрепим. Някой друг иска ли да вземе думата? Не, в такъв случай се връщаме към докладчика. Благодаря, госпожо председател. Аз си отбелязвам резервите на зелените и чакам техните предложения за компромис. Колкото доказаното от госпожа Пападополо – Опитах се да формулирам компромиси, които да бъдат приемливи за всички депутати. regionális fejlesztési bizottság hozott részt. Ah. Inkább az a célunk, hogy... Крайна сметка става дума за една незаконодателна инициатива. Целта е да насочим вниманието към области, отрасли, в които комисията, а в последствие и парламента ще могат да а, се намесат. Както казах още веднъж, става дума за незаконодателна инициатива Целта е просто да се привлече вниманието на всички върху един проблем, който е от значение. За това се надявам, че комисията ще излезе със становище, което ще бъде полезно на водещата комисия в този случай. Благодаря, казва председателката. Приключихме с обсъждането на тази точка от дневния ред и утре ще гласуваме по доклада. Господин Кеслер се присъедини към нас. Така че той закъсня с 40 минути, така се, че се връщаме към точка 4 от дневния ред и той ще ни представи онези 4 компромисни изменения относно жените, мигранти без документи в Европейския съюз. Господин докладчик, имате думата. Yeah. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на всички докладчици в Сянка. Мисля, че работихме много добре с тях. В сферата на проблемите на жените мигранти без документи ще можем да излезем с един полезен доклад. Обединихме се около компромиси. С а, открито сърце мога да ви кажа, че имаше и неща, за които срещнахме затруднения, теми, по които срещнахме затруднения. За мен беше важно, когато разглеждахме проблемите на жените мигранти без документи, да говорим с проблемите свързани с децата, с бременни жени. И ми се струва, че ще има точки, които самия аз не подкрепям. И на устни изменения, но ми се струва, че ще успеем в крайна сметка да постигнем успешен доклад, дори и без тях. Моето мнение наистина се различава за някои, по някои въпроси. Аз наистина имам различна гледна точка, но това не трябва да бъде за сметка на доклада. Мисля, че можем да постигнем компромис ние във всички политически групи и също така се надявам, че нашето становище ще доведе до положителна работа на комисията, която отговаря за въпросите на жените yhteistyöstä Martin Kastlerille. Oli tietenkin vähän yllätys nyt, että tässä vaiheessa ilmoitit. Благодаря. Искам да благодаря на господин Каслер за добрата работа, която свършихме заедно. Изненадан съм, че той не може да подкрепи един от важните компромиси и знам, че е важно. Говорим за защитата на неродени деца. По този начин също така осигуряваме и защита на бременните жени. За нас този компромис е една червена нишка, която върви през всичко, по което работим, като червена линия. Когато говорим за защита на бременните жени, все пак говорим за защита на неродени деца и това е ключов въпрос. Сега, разбира се, трябва да се фокусираме върху това, защото ако разгледаме какво се случва с различните групи в хора в Европа, ако видим кои са в най-затруднено положение, това са именно жените без документи. Поради тази причина те трябва да имат достъп до здравна грижа на равна основа с другите, да имат достъп до зето, за да могат да се справят отделно, т.е. да могат да организират самостоятелно своя живот. Наистина е срамно, че да работим така с тях в Европа. Това беше целият смисъл на нашата работа. Има още нещо допълнително. Става въпрос за превода на термина незаконен мигрант. Надявам се, че службите по превода ще се занимаят с това. Имаме една финландска дума за хора без документи, за жени без документи и определено тази дума трябва да намери своя точен превод. Парфе. Чудесно. Някой друг иска ли да вземе думата по този въпрос? Очевидно не. Господин Кеслер, искате може би да отговорите на госпожа Янтасари? Не, добре. Предполагам, че ще обсъдите нещата помежду си. Така, приключваме с тази точка от дневния ред и утре ще гласуваме доклада на господин Каслер. Сега минаваме към точка 8. Става дума за нашият принос към работата на Комисията по правни въпроси относно пригодността и резултатността на регулаторната рамка с последващи стъпки. Става дума за една инициатива на нашата комисия. Както знаете, на председателския съвет бе решено всяка отделна парламентарна комисия да вземе и да допринесе в рамките на своята компетентност към оформянето на рефит. За това насрочихме срок за внасене на изменения. 19 бяха из... внесени междувременно, 4 от тях от а, НП, една от зелените които не са свързани с проекто резолюцията на правната а, комисия и 14 на Евлин Регнер, които стъпват на проекто резолюцията. Сега, в а, доклада на Комисията по правни въпроси, изра... изготвен от господин Саят Карим, има елементи, които заслужават, по които заслужава нашата комисия да се произнесе. Защото в рамките на нашите правомощия трябва да се застъпваме за а, споразуменията между социалните партньори. Спомняте си проблема, който обсъдахме е, миналата седмица. Второ по решение на проблемите, свързани с мускулно-костните е, заболявания на служителите, така че очаквахме решения по тези проблеми и становище по тези проблеми от правната комисия. Е, част от измененията на ЕКР е, създават известни проблеми. Първо, изменение номер 14, в която се казва, че директивата за работното време е сложна, негъвкава директива, която трудно може да бъде приложена и прилагана от малките и средни предприятия. Боя се, че не можем да се съгласим с подобно становище. Госпожа Макинтайр в изменение 19 изисква социалните партньори да извършват оценка на влиянието. Аз не смятам, че подобно нещо може да залегне в този документ, в този текст, тъй като под това само ще усложни е, отношенията между социалните партньори, а нашата цел не е да ги изясним. Госпожа Рекнер иска да вземе думата, друг иска ли да вземе друга думата, Чаба Ори, Елизабет Шлойтер. Това са желаящите да се изкажат по, този, по това становище. Ивлин Регнер, давам ви думата на първо място. Благодаря, госпожо председател. Става дума за един основен проблем, проблем от основно значение, така че искам да реагирам на казаното до тук. Не, не става дума за поставяне под въпрос на едно понятие, защото това понятие бе в бе е, подкрепяно и широко защитено от Жак Делор на времето. Става дума за споразумение е, чрез е, е, социален диалог между социалните партньори във всички отрасли, като по този начин се задълбочи и укрепи европейското законодателство. Така че е, въпрос, разбира се, тук не става дума цялата, цялата система, целият подход да изчезне, но той все пак е поставен под въпрос. Това ние трябва да вземеме е, така отношение по въпроса и да изразим нашето становище. Диалога между социалните партньори примерно в областта на фризьорството се решава в отрасла, но това е просто един пример. И както правилно споменахте, госпожо председател, ние трябва да се бориме срещу онези, които биха искали да е, поставят от въпрос или да отхвърлят възможността за социален диалог в, е, относно възнагражденията, условията на труда и така нататък. Ние трябва да реагираме много ясно. Става дума за а, е, много важни въпроси, като защита на потребителите и така нататък. Вярно е, че малките и средни предприятия трябва да бъдат освободени от административно бреме, от финансово бреме, но това в никакъв случай не трябва да става в ущърп на трудещите се и на служалите се. Социалните партньори и диалога между тях спомага много за изработването на европейското законодателство. Затова това предложението на ЕКАРЕ а, относно а, е, оценката за въздействие е неприемлива. Защото по този начин просто ще се а, е, намали и ще се а, е, ус, ще отслабне ролята на диалога между социалните партньори, вместо да се засили. И без това има известни проблеми в отношенията между социалните партньори следствие на економическата и финансова криза и в никакъв случай ние не трябва да отслабваме влиянието и мястото на социалните партньори. Споразуменията трябва да имат социален оттенък. Така че за нас е много важно да изпратим едно много ясно послание към общността към обществото, е, споразуменията между партньорните, между социалните партньори трябва да се прилагат е, безусловно, а не да бъдат е, избягвани и заобикаляни. Чаба Ори и след това Елизабет Шолтер. Elolvasva a ще. Благодаря ви. Аз прочетох доклада и трябва да ви информирам, че сме съгласни с всичко, което фигурира в него, затова не сме внесли изменения. Прочетохме и предложенията за изменения. Някои от тях можем да подкрепим, други не. по директивата за условията на труд и колективните трудови споразумения ЕКАРЕ изложи своята позиция, с която не сме съгласни. Съгласни сме с някои от предложените изменения, с други не. Но в общи линии подкрепяме този текст. Считаме, че той върви в правилната посока. Ако е възможно, трябва да се намали административното бреме, Това беше накратко от мен. По предложението на ЕКАРЕ Някои можем да подкрепим, други не. Благодаря. Е, Елизабет Шротър. Госпожа Шротър. Ja, mich hätte auch noch interessiert, ähm, welche Änderung... Благодаря ви. Мен живо ме интересуват измененията. Тези, които не получават одобрението на докладчика. Сега по-конкретно. Аз Имам някои проблеми с тази програма, най-вече по отношение на защитата, която се предлага. Е, ще се стигне до различно ниво на защита. Излиза, че големите предприятия трябва да защитят своите работници, защото имат повече възможности. А не това е целта ни. Основната ни цел е защитата на здравето на работниците. Това е основен принцип. За това не трябва да има никакви различия в това отношение. Нуждаем се от европейски правила, за да нямаме различия в Европа в това отношение. За това трябва ясно и категорично да упоменем това в текста. Не мисля, че Европейския съюз трябва да регулира в много висока степен. Съвсем не. Не сме опълномощени от договора да го правим, но в никакъв случай не трябва да стига до разграничение на защитата на работниците в малките предприятия и тези в по-големите. Защитата на работниците е разписана в конституциите на държавите членки. Надявам се, че докладчика ще се съгласи с мен. Алехандро Серкас. Благодаря. Понякога е по-добре да вземем превентивни мерки. Тук боравим с доклад, който е важен за групата на социалистите и демократите особено в контекста на тази економическа и социална криза. Ако тук в Европейския парламент продължаваме да пренебрегваме социалната защита на европейските граждани, ако продължаваме да не защитаваме основните права, то тогава и предизвикателството, което стои пред нас, ще стане по-голямо. Освен приятелите на Европа, има и други членове на тази комисия, които се стремят към една Европа с по-човешко измерение. Не трябва да попадаме в капана на пълната либерализация. Защото ако го направим, ще напишем още една глава в книгата за разрушаването на Европа. Имаме историята на Европейския съюз, договорите, хартата с основните права – конвенции на съвета на Европа, които са ратифицирани от държавите членки. Така че ние не изхождаме от нулата. Не може просто е така да забравим всичко и да започнем от нулата. Затова е и моята група, госпожо председател, ще работи за спазване на съществуващото законодателство. Не искаме да улесняваме работата на предприятията и няма да направим и крачка назад спрямо това, което вече е постигнато. Основната ни цел е защитата на здравето на работниците. Това е още по-важно в контекста на а, някои професионални заболявания. Бих искала да приканя колегите от другите политически групи много внимателно да помислят защото предизвикателството, пред което сме изправени, е на лице във всички държави. Ако искате Европарламента да се напълни с евроскептици и с представители на крайната десница, то тогава продължавайте да разрушавате вече съществуващото законодателство и продължавайте да пренебрегвате социалното измерение. Благодаря. Благодаря ви. Ще гласуваме утре. Не мисля, че има какво повече да се каже към вече чутото. Изненадана съм от измененията, които са пред нас, защото като имаме предвид съобщението на комисията от 2 октомври и неговия обхват, Можем да си кажем, че директивата за мускулно-скелетните проблеми беше добра, пък беше оттеглена. В това отношение не казваме нищо, което е жалко. Може би аз самата трябваше да се захвана с тази задача. Ще гласуваме утре измененията. Надявам се, че ще може да изпратим добър сигнал на комисията, с което приключваме тази точка от дневния ред. Продължаваме към точка 9. Да чуем Серджио Готиерес. Той ще ни представи 30-те изменения, внесени по неговия доклад по становище. Становище за Комисията по економически и валутни въпроси. Дългосрочно финансиране на европейската економика. Господин докладчик, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Първо, бих искал да благодаря от цялото сърце на колегите за свършената работа. Има изменения, които допълват и коригират определени аспекти на първоначалния текст – ще се опитаме да работим по компромис, който ще улесни работата на комисията, но какъвто и компромис да постигнем, мисля, че е редно да подчертая определени идеи, които са определено релевантни, които бяха въведени в хода на работата. Първото нещо, което искам да спомена, е свързано с създаване на добра среда за дългосрочни инвестиции и това е видимо във всички внесени изменения. Знаем, че с това постигаме стабилност на пазарите, значително се намаляват разходите за предприятията и по този начин се улеснява създаването на работни места. Също така обаче искаме да изтъкнем, че в този доклад, когато говорим за подпомагане на средата за дългосрочни инвестиции, това не означава, че ще намалим своята подкрепа за краткосрочните инвестиции. Въпросът е просто да коригираме проблемите, с които се сблъскахме през последното десетилетие. И то не става въпрос само за краткосрочните финансови операции, а много кратките финансови операции, които всъщност вредят на реалната економика. Струва ни се, че този тип инвестиции, за който ние говорим именно дългосрочни, да дават повече стабилност. Ето защо ни се струва, че е от изключително значение обществените власти да ги подкрепят. Освен това, 12-то изменение е много уместно. В него се споменават средносрочните предизвикателства във връзка с индустриализацията и други подобни аспекти. Там се споменава, че този тип инвестиции трябва да бъдат приоритетни за Европейския съюз, трябва да има нови механизми за набирането на финансиране и всякакъв вид регулация и подпомагана от страна на обществените власти трябва да целят именно такива инвестиции. И това е свързано с подпомагане на способността, да не пречим на този тип инвестиции. Това допълнително ще подобри нашия текст във връзка с липсата на финансиране за малки и средни предприятия в Европа. И това не е само заради разликите при достъпа до кредити между различните държави членки. Това е свързано и с факта, че почти никога малките средни предприятия няма достъп до альтернативни източници на финансиране. Обикновено този тип източници на финансиране се използват в своето мнозинство от големите компании на 70-80-90% и с това искаме да внесем изменения, които предлагат решения. Това е от значение, за да се разруши зависимостта на малките и средни предприятия от банковия сектор. 70% от финансирането, което те получават, идва с помощта на традиционни услуги за взаимополучаване. С това искаме да им помогнем ние. Освен това е наистина важно тези механизми за финансиране също така да се използват не само за нови задължения, но също така и за рефинансиране на стари дългове. Имаме едно друго изменение. То, аз мимас. Седмо, което говори за по-добро координиране между различните европейски политики в различните държави членки и наистина е добре комисията да може да координира политиките между държавите членки. Та да, така, струва ми се, че сме положили добра основа за създаването на един добър доклад. Струва ми се, че всички изменения набелязват приоритети в определени области и ми се струва, че няма да е проблем да постигнем консенсус по този доклад по време на дебатите и след това да го подложим на гласуване. Благодаря много, Сарисая. Доколкото разбирам, ще вземе думата от името на господин Унгарино, който е докладчик Цянка и след това Фил Бинян. Благодаря, госпожо председател. От името на колегата бих искал да споделя неговите виждания по това досие. Първо, той би искал да посочи няколко аспекта, свързани с измененията, внесени във връзка с становището за дългосрочното финансиране. Това е една от най-важните досиета, най-важните доклади, по които ние сме работили през последния период. Той е свързан с правилно адресиране на проблемите за економическото възстановяване и представлява важна стъпка в стратегията, която може да доведе до възстановяване на економиката и повторното изстартиране. От 30-те изменения, които бяха внесени, нашия докладчик в Сянка отбелязва, че повечето от тях са свързани с стратегията за дългосрочно финансиране за малки и средни предприятия, развиване на небанково финансиране за малките и средни предприятия и също така банките за развиване, тогава, когато става въпрос за материални и нематериални активи, инвестициите в тях и най-важното, което е сближаване на националните фискални политики с целите на дългосрочното финансиране. И всички тези идеи са наистина от значение, когато говорим за тази тема. За да можем да защитим своите работници. Първо трябва да създаде среда, която им позволява да си намерят работа и това ще се случи чрез повторно стартиране на нашата економика и чрез развиване на економическите дейности. По-голямата част от измененията са по една и съща тема и поради тази причина докладчика в Сянка смята, че лесно ще постигнем консенсус вътре в нашата политическа група и това е което искаше да сподели с вас. Филбиньон. Да, благодаря, благодаря, госпожо председател. Мисля, че това е едно изчерпателно становище от страна на докладчика. Съгласен съм с основната посока, в която върви и поради тази причина съм внесъл само няколко изменения. Първо, трябва да се фокусираме върху предимствата на дългосрочното финансиране, а не върху недостатъците на краткосрочното финансиране. Ето защо с някои изменения съм променил акцента в тази насока. Също така инвестиране в класовете активи, които изискват дългосрочен ангажимент. Това са някои от нещата, за които съм говорил в параграф 1. Съм говорил, че е по-добре да се фокусираме върху целите и ползите, които има за цел да постигне дългосрочното финансиране и съответно съм променил част от текста. При разглеждане на проектостановището ми се струва, че е важно да се спомене ролята на иновативните форми за финансиране, особено когато говорим за това, че служителите, потребителите и гражданите като цяло ще получат ползи от това. По-нататък имам изменение да се махне препратката към недвижими имоти. Не мога да разбера, всъщност мога да разбера колегата, тъй като той идва от Испания и перспективата му е такава, но не смятам, че трябва да създаваме още един балон, който да се спука в областта на недвижимите имоти. Това е важно за някои части от Европа, за някои части от Европейския съюз, но пък не бих искал да се каже, че не може да има растеж в областта на строителството. И така не мисля, че строителството трябва да бъде изключено от бъдещи проекти за финансиране. Параграф 4 съм се опитал да го подсиля с цел улесняване на достъпа до това финансиране за малки и средни предприятия. От това, което каза господин докладчика, считам, че той е съгласен с мен. Благодаря. Има ли други желаящи да вземат думата в противния случай. Надявам се, че госпожа Сарисая ще от, а, разкаже на докладчика. Някой друг иска ли да вземе думата? Не. В такъв случай, може би докладчика, ако искате да вземете думата отново, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Бих искал само да благодаря на изказалите се. На практика ние сме единодушни. Единодушни сме, когато заявяваме, че основното е да се намерят гаранции, да се гарантира а, финансиране, което да не зависи само от банковите системите се търсят альтернативни, новаторски подходи за финансиране. Някои механизми все още не се използват в достатъчна степен. Колкото до проблемите свързани с недвижимите имоти. Да, вярно, в Испания ние преживяхме и бяхме свидетели на избухване на а, имуществения мехур, но в други региони на света също имаше проблеми, които се отразиха върху а, включително и върху строителството на социалните жилища и така нататък. Но струва ми се, че по същество сме съгласни, обединяваме се около съдържанието на доклада. Благодаря на всички онези, които работиха за подобряването на първоначалния текст. Благодаря, казва председателката ще разгледаме компромисните изменения на 5 декември, а на 9 ще гласуваме становището, като и комисията ЕКОН ще гласува на 20 януари. А сега минаваме към точка 10. Давам отново думата на Мартин Кеслер, който което ще въведе измененията по Солвит. Имате думата, господин докладчик. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда много кратък. Първо, искам да благодаря на колегите за 25 за 25-те и 5-те изменения, които внесаха, в крайна сметка тук не, не е въпрос на конфликт или на спор, а за подобряване на текста. Става дума за а, разпоредби, свързани с а, трудещите се, които работят извън страната си, мобилните трудещи се. Същевременно става дума за един по-добър достъп до мрежата Солвит и на трето място за пенсиите на а, мигриращите е, трудещи се. Как да нещата да бъдат улеснени благодарение на Солвит. За съжаление, Солвит не е добре, добре познат инструмент, който не се използва достатъчно ефективно, целесообразно и просто достатъчно. Солвит позволява да се да се влезе във връзка и в годината на европейското гражданство трябва да се наблегне на възможността за по-добра комуникация. Сега, Приоритетите са няколко. Ще вземем предвид становищата на различните е, политически групи, за да можем да се обединиме около приемливи за всички решения. Но целта е да се насърчи е, по-нататъчното, по-широкото използване на солвит, е, особено, примерно, при командироването на работници в чужбина или Струва ми се, че в борбата срещу социалния дъмпик Солвит може да играе голяма а, и значителна роля, че може да даде възможност за намиране на компромисни решения. Е, по, по този начин гражданите могат да се обръщат към различните мрежи, вместо директно към съдилищата и съдебни процедури госпожа Балдакино иска да вземе думата. Господин Биньон след това. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Мога да кажа, че подкрепяме повечето изменения, които са внесени от колегите – по-скоро и най-вече и измененията, които имат за цел да дадат повече, по-голяма гласност и видимост на а, Солвит. И за повече видимост и чуваемост сред социалните партньори, също, също но по този начин ще позволиме на гражданите да разберат по-добре възможностите, с които разполагат. Така че наистина трябва да подкрепиме усъвършенстването и задълбочаването на солови. Просто тези услуги трябва да станат по-видими, по, по-лесно достъпни. В е, проекто становището има едно интересно предложение, свързано с възможността за държавите членки да развият центровете Солвит на национално равнище и по този начин да бъдем по-близо до гражданите, по-достъпни за гражданите. Да, мисля, че трябва наистина да го направиме, но мисля, че просто трябва да се въведат допълнителни изменения – за да да може проблемите, с които се сблъсква системата Солвит, да могат да бъдат решавани на национално равнище. Но при всички случаи смятам, трябва да постигнем и компромис относно прилагането на трансграничното законодателство в случай на трудови спорове и специално внимание трябва да бъде обърнато на достъп, когато става, когато става дума за решаване на трансгранични спорове, да няма дим, дискриминация при решаването на тези спорове, да има също недискриминационен достъп за хората с увреждания и така нататък. И още един мисля, че можем да постигнем е, така компромиси и споразумения относно начините да подобрим Солвит в цел за гражданите. Филби. Да. Тук говоря от името на Мариан Харкин, която се извинява за това, че не би могла да бъде с нас днес тук. Мариан иска да благодари на е, господин докладчика за чудесната работа по това становище. Тя като цяло е съгласна с внесените от колегите изменения приветства измененията от госпожа Балдекино, особено тези, които са свързани с достъпа, видимостта и финансирането на центровете за Солвис. Освен това е подкрепя и виждането на госпожа Пападополо за паневропейски поглед върху Солвит, процедурите за европейските права и мерките свързани с мрежата за разрешаване на спорове. Трябва да имаме по-голяма видимост на Солвит сред гражданите. С това Мария не е съгласна. Мария, освен това, може да подкрепи измененията за връзките между Солвит и альтернативни мрежи, както и както и изменението на господин Болен във връзка с очаквания преглед през 2014. Очаква да продължи работа с докладците в Сянка. Е, Благодаря много. Искате отново да вземете думата? Благодаря много. Мерси. Благодаря ви за предложенията. Направихте ги така много в кратки срокове, а колкото до видимостта и чуваемостта на Солвит. Много граждани, включително и в моя собствен избирателен район, много граждани не познават този инструмент, така че аз трябваше да го популяризирам и се оказа, че е, могат да се възползват от него. И също времено тази инициатива, този инструмент трябва да бъде децентрализиран, да има възможност за прилагането му на регионално равнище, на локално равнище, за да може наистина гражданите да се чувстват е, участващи и да могат сами да по някакъв начин да решават проблемите си. Благодаря още на докладчик. На колегите. Благодаря. Ще разгледаме компромисните изменения на 17 декември. Ще ги гласуваме в последствие. А сега приключваме и с тази точка от дневния ред. А и преминаваме към точка 12. Давам думата на Фил Бенин който ще въведе 22 компромисни изменения относно финансовото участие на служителите в приходите на дружествата. И след това и Елизабет Шрадър ще вземе думата. Ah, yes, uh, thank you. Thank... Да, благодаря, госпожо председател. Имахме среща с докладците в Сянка за първ път миналата седмица. Утре ще имаме още една среща. Ще разпространим актуализираните компромиси тази вечер, преди срещата утре. Може би и вече са разпратени, нямам представа, не съм сигурен. Преди един час проверих, още не бяха изпратени. Първо, Бих искал да благодаря на колегите за това, което аз смятам, че беше една много продуктивна първа среща с докладците в Сянка. Успяхме да разгледаме всички предложени компромиси за много кратко време. Взел съм предвид повечето от притесненията на колегите и те ще бъдат отразени в променените компромиси. Ще се концентрирам върху няколко неща, защото доста лесно стигнахме до формулировка, по която можем да постигнем съгласие. Пости... Получил съм две изменени формулировки по компромис Т и В от групата на социалистите и демократите. Става въпрос за това работниците да не участват в управлението на компания, ако не искат, т.е. да не ги насилваме формулировката дава възможност за избор на работниците и те могат да не участват в управлението на компания, ако не искат. Също така има няколко области, в които смятам, че е по-добре да продължим да дискутираме нещата. Там чакаме коментарите на колегите. Става въпрос за режима от 29 точка, може би. Разбирам, че това е проблем за част от колегите. Наистина нещата тук са а, смекчени с цел колегите да постигнат съгласие и очаквам с нетърпение нашата следваща среща, която ще се проведе утре. Ja, die nächste Rednerin ist Evelyn Regner. Bitte, du hast das Wort. Vorweg, äh, äh mein Dank an den Bericht. Благодаря ви, госпожо председател. И аз искам да благодаря на докладчика, защото той работи по изключително конструктивен начин. Както и той каза, най-големият проблем е режим 29. Всички сме изпълнени с ентусиазъм, когато погледнем към бъдещето, но на практика виждаме, че режим 29 не ни е, служи. По мое мнение, не е разумно да приемем пасажа, в който ни се предлага режим 29 трябва да помислим за промяна на текста. Аз лично мисля за конкретно предложение. Благодаря ви, господин Бениан. Наистина мисля, че няма да сме на различни мнения до безкрай. Ще стигнем до съгласие по изменение 24 и 25. Предлага ни се конкретен текст, с който не съм съгласна. Can be enhanced by stable and functioning institution of workers involvement. And dann geht's weiter. While noting that employees do not necessarily have specialist skills in the executive sphere or in enhancing intercompany competition. Ich erwähne das deshalb besonders, weil ich insbesondere schon hervorheben möchte, dass es nicht това е, е текста, който не можем да подкрепим, защото не само служителите са тези, които могат да не разполагат с достатъчна квалификация. Същото се отнася и до работодателя. Именно тук е проблема. Не трябва да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 решаваме дали ще се използва само единия режим или другия. Режим 29 може да бъде използван от компаниите, ако искат. Ако не искат, няма да го използват. Вие искате конкретна препратка във връзка с управлението, но искате този режим да не бъде правно вързващ. Искате той да бъде пример за добра практика. Отново бих искал да ви благодаря за доброто сътрудничество. Благодаря ви, казва председателя. Никой друг не иска думата. Да чуем господин Бениан и заключителните му думи. Един последен коментар във връзка с това, което чухме току-що и перифразирането. Вие искате да перефразираме тази част от текста, така ли във връзка с квалификацията и с уменията? Надявам се, че ще се съгласите с това, което ще предложим. Не искам да премахваме режим 29 изцяло, нека просто да го упоменем в малко по-широк смисъл. Компании, които искат да упражняват трансгранична дейност. Той ще бъде пример за добра практика. А така или иначе, идеята за добрите практики вече е тук. Не бих искал да премахнем частта с добрите практики и частта, в която говорим за режим 29. Нека да е, намерим нещо, което да удовлетворява и трите групи, които се изказаха в тази дискусия. в крайна сметка всички можем да подкрепим текста. Искрено се надявам, че до утре ще можем да намерим компромисно предложение. Благодаря ви, казва председателката. Надявам се, че всички очакваме такъв добър резултат и консенсус. Гласуването ще се проведе на 5 декември, така че разполагаме с време. И вие разполагате с възможност да стигнете до консенсус. Най-вероятно ще гласуваме в пленарна зала през януари, с което приключваме и тази точка от дневния ред. Точка 13, която се отлага за утре като последна точка от дневния ред. Това отлагане става със съгласието на докладчик. Утре на обяд това ще бъде последната точка от дневния ред, с което бих искал да приключа днешната среща. Приятна вечер!